Bene, колеги. И така. Гранде Брита. Allora, colleghi, possiamo... Колеги, може ли да започваме? И така, откривам заседанието. Тема на дневния ред. Ако няма бележки до края, може да се смята за одобрен. Втора точка съобщение на председателя. Срещата се предава по интернет. Имаме превод на 19 езика. Започваме с трета точка от дневния ред. Здравоопазване на животните докладчик Мари Полсен, заместник председател на нашата комисия. И така започваме с тази дискусия за здравеопазването на животните, имайки предвид огромния брой изменения по този документ, но и по целия пакет, за, живот, за здравопазването на животните растените, решихме днешната среща да отделим на обсъждане на измененията, като целта е нашите докладчици да получат нашата подкрепа, разбира се и докладчиците в сянка, за да се разгледат евентуалните възможности за компромиси и да се улесни гласуването, което е предвидено на 11 февруари. По доклада Полсен има 785 изменения а, много детайлно становище получихме от Комисията по околна среда и още едно по комисията, от Комисията по риболов. И сега давам думата на заместник председателя Полсън да ни каже какво случва с доклада и след това започваме дебатите. Благодаря. Госпожо заместник председател, имате думата. Herr ordförande och jag hoppas att ni allihop sätter på er hörlurarna. Därför att det сте сложили слушалките си. От, от прата свенска. Försöka och prata lugnt så översättning. Надявам се да се а, занимая с доста сложна тема и затова предпочитам да говоря на родния си език, за да бъда възможно най-точна. Първо, нека да благодаря на докладчиците в Сянка. Много добре работихме заедно, работихме ефективно и находчиво и творчески. Добре, знаете, че от юридическа гледна точка положението е доста сложно. В текста има 287 точки и има вече 180 съществуващи акта за изпълнение. Така че положението е доста осложнено. Да не говорим, че има почти 800 изменения да не говорим, че към тях трябва да се добавят и измененията на комисиите по околната среда и по риболова. И така. Стигнахме до извода, че най-добре е да обсъдим нещата като започнем от основните принципи и след като се договорим по тях и по подробностите им, да се опитаме да договорим и компромиси за да може накрая да изкристализира крайния вариант на текста. И така, нека първо да се спра на отделните части на текста. Първо, заглавието ветеринарно здраве. Но всъщност, е, тук не говорим за здравето, а говорим за а, нещо съвсем различно. Говорим за един текст, който се занимава само с епидемиологичното положение, т.е. с заразните заболявания, които се предават или между животни, или от животно на човек. Затова, според мен, трябва да се промени още самото заглавие на този законодателен акт, за да може действително да отразява неговото съдържание. Оттам нататък има още няколко неща, които са доста разочароващи в този текст. Първо, въпроса за клонирането. Знаете, че темата е доста спорна. А, има доста възражения, повдигнати срещу клонирането. А, но темата няма нищо общо с заболяванията, които се третират в този конкретен законодателен текст. Така че тази тема не трябва да се включва тук. Що се отнася до транспортирането на животни? Ясно е, че транспортирането на животни играе важна роля в предаването на епизодичните болести. Тук обаче продължителността а, на пътуването няма никакво значение. Въпросът е а, не дали се пътува а, дълго време, а, не дали се пресичат граници, а самият факт, че животните се транспортират. И всичко това въжи, независимо от това дали транспортирането е в рамките на Европейския съюз или през неговите граници. След това, що се отнася до а, интензивното животновътство. Мисля, че тук не е добре да говорим за интензивност, а по-скоро да говорим за гъстота. Защото именно гъстотата на животните е елементът, който е от най-важно значение за предаването на заразните болести. И още нещо. Много важна е, точка тук е и здравето на пчелите. Знаете, че множество... че има ветеринарни експерти, които специализират в тази област, но те не са често срещани. Затова е необходимо властите на държавите членки да могат да делегират съответните правомощия на съответните ветеринарни служби. И накрая, има и още един важен въпрос. Става дума за бездомните животни. Животните без собственик. Тук също можем да говорим за множество епиз... епизодични заболявания. Те много засягат животните, които са без собственик. Тук става дума за член, който предложи Елизабет Егле. Член четвърти. Мисля, че тук имаме много добър компромис. Освен това, още нещо. Нека да помислим и за животните, които а, не, които не са диви, но са бездомни. Животни, които обикновено са домашни любимци, но в случая нямат собственик. Трябва да има възможност да се работи и с делегирани актове и в тази област. Област и в тази връзка са подадени изменения 5, 6 и 7 на колегата Шмидт. Има и други важни аспекти, е, свързани с ветеринарното здраве. Е, засягащи домашните животни, домашните любимци, е, които също могат да бъдат е, фактор при пренасенето на заразни болести. Затова трябва да бъдем изключително внимателни и по никакъв начин да не позволяваме от е, приложното поле да се изключат всички домашни любимци. Много е важно домашните любимци да могат да се контролират. И трябва да има ограничения за броя им. Трябва да има бази данни е, с регистрирани домашни любимци, особено кучета – А, също така получих въпрос за това дали има контрол, свързан с сексуалния живот на котките. Отговорът е, че такъв контрол няма нито за котките, нито за кучетата. Затова е изключително важно да има регистри, бази данни, за да може да се избегнат заразите. И оттам нататък, нека да говорим и за бактериите, резистентни на, към антибиотици. И тук трябва да се подадат множество изменения. Никога не трябва да забравяме тази устойчивост и госпожа Магинес вече е подала доста изменения в тази връзка. Мисля, че е грешка да а, не говорим за животинските патогени, когато обсъждаме тази тема. Знаете, че а, когато гласувахме доклада по темата, изключихме всичките зоонотични патогени. Но по този начин всъщност не се полагат достатъчно усилия за да се контролира използването на ветеринарно-медицински препарати и по-конкретно антибиотици, а, така че да не се създава резистентност. Мисля, че е необходимо и в тази връзка да има контрол. И тук смятаме, че е много важно тази тема да не се забравя. Що се отнася е, е, до епизоотичните болести, използването на антибиотици в е, животинския свят, знаете, че използването на антибиотици се разширява все повече. Нещо, което създава сериозни економически затруднения за животновъдите. Има различни болести, някои са заразни, други не. И е много важно държавите членки да създадат е, системи, които да позволяват да се управляват и контролират тези заболявания. И е, мерките да са особено насочени към онези, които е, водят до е, най-широко разпространени проблеми и до използването на антибиотици. Текстът тук не се занимава изцяло с ветеринарното здраве, но всички много добре знаят, че селското стопанство и животновътството а, много добре показват, че има тясна връзка между животинското здраве и устойчивостта на бактери... срещу бактерии и вируси. животните също имат свои имунни системи и техните имунни системи се влияят от начина по който се третират техните заболявания. Но не наша е работата а, да описваме в най-малки подробности а, точно как трябва да се третират съответните заболявания, нито това е работа на съвета, това трябва да се направи с делегирани актове. И така, текстът е доста комплексен и ще повлияе на ежедневието на милиони европейски граждани, работещи в селското стопанство. Затова е важно текстът да бъде възможно най-ясен, най-четим и възможно най-приложим за всички, които работят в животновъдния отрасъл. Темата е изключително важна. Е, като гледам някои точки и начина по който са формулирани, честно казано, на този етап тази цел не е постигната. Не само, че има стотици точки, но има и безкрайно количество приложения. И така, призовавам ви да си, поставим, да си поставим заедно като основна цел постигането на пълна яснота и четимост от благодаря. Благодаря на колегата Полсън. Сега започваме с дебат. Елизабет Ягел е първа, след това Шмидт. Имате думата. Благодаря, господин председател. Благодаря и на докладчицата, госпожа Паусен. Вярно е, Работихме много добре. Докладчиците в сянка политическите групи работиха много добре. Сега имаме много работа още да свършим. Надявам се да постигнем добри компромиси. Искам да подкрепя това, което каза госпожа Паулсен. Това не е доклад за защита на здравето на животните. Естествено докладът включва такива аспекти, но само на определени места. Крайна сметка ни трябва един много ясен доклад, който не осложнява бюрокрацията. Но за това ще говоря след малко. Госпожа Паусен знае, ние засегнахме тази тема на, на срещата на политическите групи. Е, тя знае, че е НП ще подкрепи много от, не, от нейните изменения. Ние подкрепяме промяната на заглавието, защото здравето на животните е едно много обтекаемо понятие, а пък превенцията срещу Болестите по животните е нещо съвсем друго. Е, клонирането на животните е нещо съвсем отделно. А също така не бива да се включва и транспортирането на животните и времевите критерии. Сега за антибиотиците, за антибиотичната резистентност. Надявам се по този въпрос да намерим компромиси, а именно как да включим тук ваксините. Госпожа Паусен с право засегна въпросите за бездомните животни. Сега въпрос е дали има смисъл да залагаме в този доклад този проблем. Аз ако погледнем днешната ситуация, става ясно, че трябва да се направи нещо. Проблемът съществува. От една страна имаме домашните животни, които се отглеждат от фермерите и в крайна сметка за тези животни става дума в този доклад. Трябва заедно с фермерите да намерим да намерим възможности за превенция на болестите по животните. От друга страна, домашните любимци. Домашните любимци за тях отговарят е, техните стопани. От друга страна обаче имаме и дивите животни. Във всички държави членки има ловци. Ловците отговарят за дивини, дивите животни, независимо за какво става дума, за мерки за отстрелване и така нататък. И има категорията на подивелите животни – Потивелите животни, които от една страна е, са в контакт с дивите животни, но от друга страна с домашни животни и домашни любимци и с хора. И в такъв смисъл те стават приносители на болести. Бездомните кучета са една от големите теми. Може би с тази тема трябва да започнем, за да намерим правилния път за справяне с подобни проблеми. В Германия всички домашни любимци кучета са регистрирани, те имат чипове на ухото, но може би по такъв начин може да започнем да се борим с проблема и да обсъдим в крайна сметка как може да се реши проблема. Естествено, не бива да губим от поглед защитата на животните. Посещението на ветеринарите в, в предприятията, в кланници, в ферми. Тук не зная, може би тук ще има проблеми, защото стопаните, фермерите познават най-добре ситуацията в своите предприятия. Трябва да видим как ще третираме този проблем. На следващо място това са про- програмите, предложени от комисията. Комисията предлага държавите членки да подадат заявление за одобрение – това са обаче доброволни програми. Някои държави членки може да не се включат. Мисля си, добре, някои държавите членки могат да информират комисията дали ще се включат, но в крайна сметка държавата членка трябва сама да реши какво да прави, дали да се включи или да не се включи в дадена програма. Всяка държава членка има право да защити своята територия от болести по животните. Но естествено, тази защита, тази превенция трябва да е одобрена от комисията, трябва да почива на научни изследвания, защото става дума тук и за вътрешния пазар. Здравето на животните. Смятаме, че това е важен подход и то, той е необходим на европейско равнище ще предложим изменения и по отношение на пчелите. Трябва според мен да остана два регламента, а именно Настоящият регламент би трябвало да замени 50 регламента и директиви и да упрости цялата рамка. Това е голямата ни цела. Но две Два регламента мисля, че трябва да бъдат запазени. Това е регламента за нетърговското транспортиране на домашни животни. Преговорите по този регламент бяха много трудни и на следващо място регламента за етикетиране на говеждо месо и маркиране на говеда. Маркирането на говедата по тази тема предстои одобрение на един доклад. Етикетирането е отеглено от комисията. Според мен това е грешка, то трябва да остане. Госпожа Палсен не засегна един проблем, аз ще го засегна. Нашите испански колеги от НП и от социалистите и демократите ще предложат и предлагат много идентични предложения за изменения. Искам да помоля за обяснение, защо за Испания някои неща са, определ... са е, толкова важни и как да постигнем компромис, защото става дума само за една държава членка, трябва ли тя изрично да бъде споменавана в даден компромис. И на следващото място, испанските социалисти са предложили изменения. Има италиански изменения. Моля колегите да се свържат с нас и да помислим заедно за намиране на компромис. Благодаря, господин председател. Благодаря, госпожо Паусен. Сабета. Благодаря. Сега Шмидт, а след това Капола Стандус. Thanks, uh, Paolo. Uh, I'd, I'd start uh, by being no exception and very... Благодаря. Благодаря на госпожа Паусен за начина по който третира това сложно досие. Наистина сътрудничеството беше добро и се надявам то да продължи да бъде такова. Като се има предвид мащаба на работа, това е важно. Става дума за 40 регламента и директиви, за около над 200 законодателни актове, някои от най-старите са от 60-те години, така че работата е огромна. Хубаво е, че се съсредоточаваме върху преносимите заболявания. Хубаво е, че определени области се изключват от приложното поле, защото това би осложнило нещата. Радваме се, че тук се засягат въпросите за антимикробната резистентност. Има критерии в, заложени в член 6 и критериите в, е, под е, член 46 те също са важни. Е, бих се радвал за подкрепа от колеги по член 114. Тук става дума за правилата за идентификация на животните. Би било хубаво тук да се заостри надзора по идентификацията на животните, защото това е въпрос важен за фермерите. Сега въпроса в член 116 идентификация, електронна идентификация на животните. Това е въпроса всъщност за изключението за клането на овце, дали то да бъде разрешено или не, тук ни трябва подкрепа. 140 член, 140. Ние не искаме да налагаме задължителни мерки при транспорта на животните, особено що се отнася за трансграничния транспорт. Особено когато става дума, за полския пазар разбираме, че там имаме е, особени проблеми. Животните трябва да са достатъчно здрави, за да могат да бъдат транспортирани. Това правило трябва да остане да въжи. Има още някои подробности, обаче аз мятам, че сме напреднали в нашата работа и наистина този текст ще даде добавена стойност за гражданите. Надявам се на по-нататъчно с добро сътрудничество. Благодаря. Луиш Капола Сантос и след това Аюзо. Muito obrigado, Presidente. Eu gostaria de me pronunciar a meu próprio nome. Благодаря. Аз искам да говоря от мое име и от името на, колегите, на колегата Барато, докладчик Сянка от социалистите и демократите. Той, за съжаление, не може да е тук, тъй като полетът му е закъснял. Ще говоря от името на Ераче Гасия. Той също не може да присъства днес. Господин председател, ние често заседаваме в понеделник, което не е типично за другите комисии. И това пречи на някои колеги от по-далечните страни да присъстват на нашите заседания. Искам да благодаря от, от името на госпожа Парачо, на госпожа Полсен. Както бе споменато, това беше едно доста техническо досие, но има добра основа за постигане на компромиси. По най-важните въпроси, въпреки че тук там има разлики в становищата. Искам да говоря с госпожа Полсен за изготвяне на списък на болестите. Смятаме, че ще говорим за разпределението на докладите по време на заседанието на координаторите – сега за благоденствието на животните и защитата на тяхното здраве. Тук не трябва компромис. Естествено, че има връзка с здравето на животните този доклад. Естествено, нещата не бива да се объркват. Докладчицата тук е права. За програмите, за доброволните програми за превенция на на заболяванията. Има някои абсурдни програми, които изобщо не са необходими. Нямаме нужда тук от бюрокрация. Едно, една, едно информиране на комисията е достатъчно. Сега за системата на регистрация. Ясно е, че всички домашни животни трябва да са регистрирани, идентифицирани, но има някои неща, които на практика не могат да се приложат. Трябва да сме реалистични и готови за компромис. Просто неща, които могат да се направят, нека за тях да мислим. Сега, информацията за гражданите. Не бива обаче да разпространяваме паника, когато информираме обществеността за заболявания. Трябва да имаме до целенасочена и добре обмислена комуникационна стратегия, защото в противен случай може да нанесем, да, да нанесем повече щети. Сега, за изключенията при идентификацията. Това е също нещо важно. Не бива, трябва да сме внимателни да не създаваме проблеми, а да ги решаваме. Както казах, това е доста технически доклад. Не искам да навлизам в подробности. От мое име и от името на политическата ни група искам да подчертая, че сме готови за по-нататъчно сътрудничество в името на компромисите. Сега от името на госпожа Ираче Гарсия искам да кажа следното. Испанската делегация има конкретни проблеми. Те почиват на техническа информация. Моля те да бъдат взети предвид. Нека те, тези предложения бъдат заложени в една нова система, систематизация на болестите. Това, тази класификация отговоря, отговаря на общата концепция за болестите. Имаме изменения по членове 3-4 и е, по член 30 до 38. Освен това, изискванията за критериите и, на, и за надзора на болестите, това са член от 18 нататък, не бива да имаме, т.е. мерките за леките болести трябва да се различават от мерките за тежките болести. Сега идентификацията на конете. Това е също важен въпрос. Искам да кажа, че в моята страна се случи трагедия преди няколко, годи... при няколко седми... е, дена. Имаше пътно-транспортно происшествие с кон. Няколко човека загинаха. Собственикът не можеше да бъде намерен. Регистриране чуждестранен собственик – В този регион често се случва коне да пресичат улицата и така да при... пътищата и така да предизвикват пътно-транспортни происшествия. Това се отнася за, също и за крави, и за овце. Този проблем също трябва да се разгледа. И друг чувствителен въпрос вътрешно, вътрешния транспорт на животни, вътрешен за една държава членка. В зависимост от характеристиките на държавата членка, държавата членка трябва сама да може да организира този транспорт. Госпожо докладчик, благодаря ви за сътрудничеството до момента. Искам да ви уверя в нашето желание да продължим в този дух. Юзо, е по-ягню. Първо Аюзо и след това Агню. Благодаря, господин председателю. Първо искам да благодаря на госпожа Полсен и на госпожа Егле за усилената им работа, е, за да се придвижи този проект напред. Наистина е много сложна темата, тъй като трябва да се съчетаят е, много законови актове. Ние сме за това да се включат е, приоритетни заболявания като анекс. Това е изключително важно. Също така смятаме, че това законодателство включва заболявания, както и е, заболявания на животни, свързани с тяхното придвижване. Вярно е, че здравето на животните е свързано с антимикробната резистентност. Здравето на животните е още много а, теми, но имаме и друго законодателство по тази тема. Така че не смятам, че това е мястото всички теми да бъдат навързани една за друга. Ако имаме законодателство за здравето на животните, тогава нека то да се занимае с него. А за антимикробната резистентност, трябва да бъде включено в съответния законодателен акт, който е по тази тема. Има и план за действие на общността по този въпрос. Това е ново законодателство за медикаменти. То в момента се подготвя. Нека да не се занимаваме с тези въпроси защото иначе размътваме темата, осложняваме я и ще влодим онези, които ще трябва да приложат това законодателство на практика. Не казвам, че здравето на животните и антимикробната резистентност не е свързана с безопасността на храните. Свързана е. Но, що се отнася до износа, комисията иска да се занимае с отношенията между държавите членки и трети страни. Ние сме против това. Вносът и износът са две различни неща. Когато говорим за внос, то тогава държавата членка е тази, която трябва да сключи споразумение с третата страна. И всъщност това се отнася за износа. Това е по принципа на субсидиарност и трябва да е оставено в ръцете на държавите членки. Предложили сме изменения, за да можем да направим разлика между заболявания, които са задължителни, задължително изискват с определени действия и други, които не. Ако определена държава членка иска да излезе с план за изкореняване на определено заболяване, то тогава трябва да видим дали това законодателство съществува или не. Що се отнася до идентифицирането, искаме да се определят, да се заложат определени формати, но това ще означава големи разходи. Не искаме и всички формуляри да се слеят в един. Интересува ни информацията в регистра. Сливането на всички регистри ще доведе единствено и само до нови проблеми. И макар, че това не е ясно, мисля, че комисията иска да регламентира движението в държавите членки отново. И смятам, че това е по принципа на субсидиарността, задължение на държавите членки. Всяка една е длъжна да проверява здравето на животните и предприема съответните мерики. Може да има двустранни срещи с вас, нямам нищо против. Говори с госпожа Егле и с вас мога да работи госпожо Полсен. Мисля, че всички работим в крайна сметка в една и съща посока. Но трябва да разберем, че има елементи, които са свързани с регламента, но трябва да бъдат разгледани в други законодателни актове. Благодаря. Сега господин Агню и след това господин Войчевовски. Председателю, благодаря ви. Говорим за здравето на животните, като всичко вътре е примесено с малко е, здравеопазване или ветеринарно здраве. Това ме притеснява. Това дали няма да е някакъв таен начин да се забранят определени практики, като тези в, а, при птиците. Госпожо Полсен, така ли е? Искам а, да се обърна към Европейската комисия. Зная, че те искат да забранят определени практики, като например язането на човките на птиците а, искам да ви кажа, че ако не се направи това и ако започна да се кълват, то много кръв ще има при това кълване и те много бързо ще станат канибали, буквално. Комисията може да включи нещо и това ме притеснява, че третирането не бива да се позволява а, стига да няма симптоми. Т.е. не може да се подрязват клюновете, ако не са започнали да се канибализират животните. Това е неприемливо, казвам не, не, не. И това, което ме притеснява е, че комисията има 106 делегирани акта, в които може да прокара тази идея. Моля за комисията, комисията да ми гарантира, че няма да използва това предложение като някакъв метод тайно да прокара а, своята своята позиция по а, рязането на клюновете на птици. Благодаря, господин Войчаковски и след това Брита. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. E, no добре, че в стратегии е мова о... Благодаря. В стратегията говорим и за е, животни, е, улични животни, програми за стерилизиране животни. Е, Тази тема озрява в някои държави членки на Европейския съюз. Този въпрос трябва да го вземем при сърце. колегите получават наистина драматични елеме, е, писма от Румъния, от Босна и Херцеговина, макар че Босна и Херцеговина не е в е, Съюза, а Румъния е държава членка Разбирам, че тази страна има проблеми, свързани с стотици хиляди улични животни, но начина за решаване на този проблем, имайки предвид това, което аз самия съм установил до момента, върви против и срещу основните стандарти за хуманно здравоопазване при животните и хуманно третиране на животните. Това е истински проблем в Европейския съюз. Европейския съюз трябва да задължава всички свои държави членки да отговарят на поне минимални стандарти, що се отнася до начина по който третират животните като цяло, включително уличните. Днес това е оставено в ръцете на всяка държава членка и всяка такава решава как да подходи към този проблем. Според мен обаче смисълът на Европейския съюз е, е точно в това, че той може да даде добър пример. Той беше добър пример за хуманно отношение към животните, докато днес положението е такова, че имаме отрицателен пример в една от държавите членки, що се отнася до уличните животни. И това е голям проблем. Не бива да подхождаме лековато към него. Аз ще посетя Румъния съвсем скоро. Утре отивам. Безпоследна ситуация. И ще видя на място какво е положението. Ситуация е бързо трудна. Ще видя обежищата и където се държат тези животни. Смятам, че не трябва да оставяме този въпрос така. Това е една голяма драма, която, живота, която хората преживяват, разбира се, и животните. Бях в Румъния в началото на декември и зная, че много хора се грижат за тези улични животни, те ги хранят на добра воля. Видях, че част от животните наистина са добре, в добро здраве, т.е. хората могат да се грижат за тях. И тези хора, които се грижат за животните, могат само да наблюдават как тези животни биват отвеждани и биват третирани на човешки. Това е огромен проблем и смятам, да, че трябва да има минимални стандарти на европейско ниво по този въпрос. Трябва да има европейски стандарти, що се отнася до уличните животни. Не зная дали е, всъщност е, това е, трябва да бъде е, не търговска дейност, т.е. да бъде забранено като търговска дейност. В Полша също има този проблем, той не е само румънски, т.е. не искам да соча с пръст Румъния. Знам, че и при нас в Полша положението не е идеално. Това не трябва да е търговска дейност, защото включат ли се пари в този проблем, излизат фирми на пазара, които смятат, че може би ще могат да спечелят много средства, ако убият максимален брой животни, а не, не това ще реши проблема. А, не трябва да се търси лесната печалба. За това смятам, че трябва да се започне европейски дебат по този много важен а, въпрос за много граждани на Съюз. Благодаря. Последно изказване Брита Реймес и след това дам думата на комисията. Yeah, äh, Благодаря. Благодаря на госпожа Паулсен за нейните усилия по този доклад. 40 законодателни акта да се обобщат в един доклад, това е огромен труд, но трябва да внимаваме да не се замъглят нещата. За предприятията това би означавало нова бюрокрация, защото много неща трябва да се променят, трябва да внимаваме тук. Естествено, имаме нужда от европейски подход, особено при превенцията на болестите. В Русия има чума по, стум, по свинете. Е, те все още, руснаците все още се борят с тази болест. Тя достигна Европа през последните седмици и виждаме колко е важно за Европа да може да реагира хармонично на европейско равнище, но и на регионално равнище. По този начин може да се ограничи заразата, когато премине границите в даден регион и да не се възпламенява целият Европейски съюз. На следващо място Искам да спомена контр... системите за контроли, които са различни в държавите членки. Това блокира нашия, нашия износ и нанася щети на економиката. Затова мисля, че и тази тема тук е важно да бъде взета предвид. Трябва да сме предпазливи в нашите действия тук. Е, не значи че старата система е лоша и че нищо не струва. Нека видим кое може да запазим, кое е било добро, защото това е важно за доверието на гражданите в новите системи. Делегираните актове. Тук има много делегирани актове – и както виждаме при прилагането на реформата на селското стопанство, а, вследствие на опита, който имаме с тях, ние сме доста резервирани. Сега ние трябва да вземем решение по тези актове, но трябва да знаем, че независимо какво решение вземем, това ще окаже влияние върху следващия парламент. За това смятам, че е критично да взимаме това решение в края на мандата, защото бихме ощетили демокрацията по този начин. Аз си мисля, че е по-разумно, може би, целият пакет да бъде отложен за следващия мандат. Тъй като това е огромна работа, много от колегите обаче не взимат участие в заседанията. Те се опитват да ангажират гражданите в европейските дела. Кампанията вече тече в някои страни и аз се страхувам, че ще бъдат одобрени прекалено много делегирани актове, които в крайна сметка не са необходими. Тук трябва много да внимаваме, защото носим отговорност за нашите колеги от следващия парламент. Благодаря. Благодаря много, Брита. А сега давам думата на комисията. Господин Ладама, заповядайте. Благодаря, господин председател. И аз бих искал да благодаря на госпожа Паулсен, както и на докладчиците в Сянка за свършената от тях работа и за положените усилия да се подобри първоначалното предложение на комисията. За съжаление, поради ограниченото си време за изказване, ще имам възможност да се спра само на няколко от повдигнатите въпроси, затова ще се спра по-скоро на тези, които са повдигнати от повече от един от е, депутатите. Първо, по отношение на заглавието. В заглавието се говори за ветеринарно здраве, но всъщност предложението е по-скоро насочено към е, заразните заболявания по животните, така че да, можем да направим усилия да подобрим заглавието. Ясно е, че заглавието е добре да отразява основната цел на законодателния текст. А тя в този случай не е насочена конкретно към хуманното отношение към животните. Ето, например, що се отнася до клонирането. Клонирането се предполага, че може да е заплаха по отношение на хуманното отношение към животните, но то не включва тук. Оттам нататък по отношение на клюновете на птиците, комисията не възнамерява да регламентира този въпрос. Същото се отнася и до транспортирането на животни. Надявам се, че всички ние сме добре сме съвсем наясно, че а, транспортиране на животни от Финландия до Канарските острови може да застраши хуманното а, отношение към тези животни, но а, това а, не поставя в по-голяма опасност а, от епидемиологични заболявания, отколкото пренасенето на животни на малко разстояние. Затова да, възнамеряваме да регулираме транспортирането на животни по подходящ начин, така че да се предотврати предаването на заболяване. Тук се изказаха госпожа Ягля и госпожа Юзо, но техните позиции не съвпадат. Мисля, че комисията своето предложение е успяла да намери добър баланс. Става дума за един регламент, който се занимава с движението в конкретни, в рамките на конкретни държави. Има конкретни принципи за транспортирането на животни, които да се прилагат и при пренасенето им през граници и в рамките на дадена страна. Просто не може е, да се допусне транспортирането на животно от една ферма, в която има заразно заболяване, в друга, където такова заболяване няма, независимо от това, че тя е в същата държава членка. Властите на всяка една държава членка регламентират този тип транспорт. Регламентирането на транспорта става по-подробно, разбира се, когато става дума и за пренасене на граници. Друг през граница. Друг важен въпрос е свързан с разграничението между домашни животни и диви, подивели или бездомни животни. Тук е, основният е, спорен въпрос е проверката за заболявания. Ако дадено животно е под контрола на а, е, хора, проверката може да бъде направена, но това не може да се случи, ако животното е бездомно. И така тук имаме доста големи категории животни. И основната разлика е начинът по който могат да се преглеждат животните за заболявания. Да кажем, в случаите, в които едно животно е бездомно и после бъде осиновено от хора, то автоматично преминава от едната категория към другата. Основната цел, в крайна сметка, е контролът на заболяванията, не някакъв вид идентичност на животни. Комисията си дава много добре сметка, че общественото внимание е сериозно ангажирано с въпроса. Има и правни елементи. Тук комисарят Борч в писмо до румънския министр е, ясно заявява позицията на Европейския съюз по отношение на бездомните кучета и заявява, че Европейския съюз няма правомощия върху контрола на популациите на бездомни кучета. Това не са домашни животни, така че те не попадат в регламента съгласно член 13. От друга страна, освен юридическите ограничения тук и дебата като цяло, все пак комисията прави препоръки да се контролират животинските заболявания. А това е основният елемент, по който комисията може да се произнесе. Комисията не може да се произнесе по въпроси, свързани с защитата на бездомните кучета що се отнася до идентифицирането на животните. Това е въпрос, който бе повдигнат е, в парламента е, преди много години. Е, спомням си тогава, че колегата Шмидт заяви, че господин Шмидт заяви, че Европейския съюз има множество делегирани права в тази област. Тук трябва да настоим на малко повече гъвкавост, що се отнася до идентифицирането на животни, особено що се отнася до овцете. Комисията няма достатъчно гъвкавост по-настоящем в юридически план за да се прилагат определени изключения. Използвахме този въпрос и в дебата използвахме правомощията си а, по отношение на дебата за идентифицирането на, жив... на овцете и косите. И така, а, обмислете следния въпрос тук. Не можем да оттеглим възможностите за гъвкавост на комисията. По антимикробната резистентност, е, това предложение на комисията е едно от е, многото действия, които Европейската комисия е решила да предприеме, за да подобри тази антимикробна резистентност. Това е част от е, предложението за здравопазване на животните, е, когато се забелязват агенти, които водят до такава антимикробна резистентност и те са цел за Европейския съюз. Става дума за изкореняването или контрола върху тях. Други действия обаче, и тук трябва да подкрепя това, което каза госпожа Аюзо, са отвъд приложното предложение, пиоле, извинете, на това предложение и ще бъдат част от предложението на комисията, което ще излезе след няколко седмици за ветеринарните медикаменти. Що се отнася до износа, това също бе повдигнато от госпожа Аюзо, в предложението правим копи и пейст с малки изменения на настоящия регламент, който се нарича Закон за храните или Food Law. В това предложение се опитваме да включим онова, което вече е предвидено в 178 регламент от 2002 година. Господин председател, надявам се, че бях кратък и в същото време се надявам, че съм засегнал основните теми, които повдигнахте. Благодаря, господин директор. Сега давам думата на госпожа Полсен. Благодаря много, господин председател. Нека да благодаря и на всички колеги, които се изказаха. Смятам, че въпреки, че по-настоящем не сме се не сме стигнали до съгласие по всички теми, е, лека по лека можем да достигнем до общи позиции. Програмите за елиминиране на заболявания са на доброволен принцип. Те са в ръцете на държавите членки. Държавите членки решават какво искат да направят в тази област. От там нататък те са длъжни да информират комисията за своите действия. Но не се изисква предварително авторизиране от страна на комисията. Става дума за програми за елиминиране на конкретни заболявания. Комисията събира просто информация, за да може да следи случващото се в държавите членки. Що се отнася до бездомните животни? Тук е важен мащабът на проблема. Тези животни пренасят зарази. И трябва да се направи нещо, за да се преборим с тези зарази. Трябва да видим как точно да се действа. И това е основната тема на моят въпрос. Тук. Ясно е, че такъв един юридически текст не може да навлезе в достатъчно подробности, защото трябва да се даде някакъв вид а, възможност за маневриране на държавите членки, що се отнася до резистентността към антимикробни препарати. Тук трябва да се вземе предвид какви са вече съществуващите регламенти в тази област. Принципите са едно, деталите са нещо друго. И така, в сряда ще можем да се срещнем с докладчетите в Сянка и ще можем да продължим обсъжданията, за да постигнем, надявам се, добри компромиси. Разбира се, когато се прави компромис, всеки трябва и да отстъпи с по нещо. Благодаря. Бене, грация. И аз благодаря. Благодаря на заместник председателя Полсен. Аванти. Е, па... И продължаваме нататък. Големи кръчки напред са направени. Браво на Марит. Така, приемането на доклада ще бъде на 11 февруари, поради която причина сега можем да преминем към четвърта точка – Четвърта точка от дневния ред – защитни мерки срещу вредителите по растенията. Докладчик Хинек Феймон. Предложението защитни мерки срещу вредители по растенията, иска да подобри защитата на вътрешния пазар срещу известни и неизвестни вредители. Представени са 331 изменения, които включват 34 от самия докладчик Феймон. Комисията по околна среда, Комисията по юридически въпроси също, миналата седмица приеха своите доклади. Така че давам веднага думата на докладчика за подробности и след това дебат. Имате думата. Важени пане председател, дами и панове. Благодаря, господин председател, дами и господа. Нека да ви дам последна информация за случващото се във връзка с моят доклад по предложението на комисията за мерките срещу вредителите по растенията. Предложение дошло през октомври миналата година, получихме много изменения в последствие. Както много колеги казват, има 331, както вече беше казано, извинете, има 331 едно изменение само в рамките на нашата комисия, а темата се обсъжда и в комисията по околна среда. Там докладчикът е господин Оресте Роси от НП. Становището на тази комисия бе гласувано миналата седмица, но все още Не са ни на разположение всички изменения. Надявам се, че ще ги получим възможно най-скоро. В Комисията по околна среда бях подадени 180 изменения, има и 6 компромисни изменения. И както вече бе казано, има и становище на Комисията по правни въпроси по отношение на правното основание. Докладчикът в комисията Юрия е госпожа Евлин Регнер от групата на социалистите и демократите. Становището се казва едно единствено нещо, именно не трябва да се позоваваме на член 190, 191 на договора, т.е. това не е коректното правно основание. Все още не ни е много ясно какви са измененията в тази комисия и в комисията по околна среда. Не всички изменения са прегледани в подробности, но някои от тях най-вероятно са идентични. Ще свършим работата по прегледа им до края на седмицата и се надявам следващата седмица в Страсбург да можем да проведем заседание на всички докладчици в сянка и заедно евентуално да изработим компромисни изменения. Вече е, говорихме по някои теми на последното си заседание. Има четири области, които са били очертани, четири области на подадени изменения в Комисията по, околна, извинете, по селско стопанство и в тези области е възможно да се постигнат компромисни изменения. Това не бе възможно да е, се случи с измененията на Комисията по околна среда, защото те не бяха подадени на време. Тъй иначе до, до следващата седмица трябва да приключим и с тях. Ще се опитаме да договорим компромисни изменения, които да са приемливи за мнозинството от членовете на нашата комисия, за да може гласуването да бъде възможно най-съкратено. За съжаление обаче се опасявам, че няма да има особено много компромисни изменения. Както казах, обсъдили сме само четири теми, при които е възможно да се договорят такива изменения. И като цяло не очакваме повече от 10 такива теми, от 10 компромисни изменения като цяло. Това е защото голяма част от измененията са напълно несъвместими едно с друго. И така. Гласуването изглежда, че ще бъде продължително. Изглежда, ще трябва да гласуваме по близо 500 изменения. Това е положението. До тук сме по доклада. Следващия вторник ще поканя на още едно заседание докладчиците в Сянка, за да обсъдим формулировките на компромисните изменения и списъка за гласуване. Трябва да видим как ще се организира този списък и как ще се групират измененията. Що се отнася до съдържанието на доклада, най-спорните има доста спорни теми, но три от тях изпъкват. Първо, териториалното измерение. Дали приложното поле ще включва целият Европейски съюз или някои региони ще бъдат изключени? На второ място. Въпроса дали можем да дадем на комисията правомощия да изменя списъците с вредителите или те трябва да бъдат част от законодателния акт. Тоест, при нужда списъците да се променят, това трябва да трябва да стане по обичайната законодателна процедура. Третият важен въпрос е въпроса дали или не искаме положителен или дали искаме положителен или отрицателен списък на вредителите. Тоест, дали искаме да се прилага член 40. Дали искаме строг списък на забранени организми, които да не могат да бъдат внасени в Европейския съюз. Нещо, което би донесло по-голяма правна сигурност и би намалило административната тежест. Или, втората альтернатива, всички вносни растения да бъдат преглеждани. Това всъщност ще увеличи е, до голяма степен усилията, които се полагат по правоприлагането. Има и други изменения, но тях ще обсъдим по-нататък. Благодаря ви за вниманието. Благодаря. Благодаря на докладчика. Нека да започнем дебата. Има няколко колеги, които имат желание да се изкажат. Първо господин Требел, след това госпожа Юсо. Благодаря. Двама колеги а, ме помолиха да се изкажа от тяхно има. Първо колегата Данчила, докладчик Сянка а, и след това Рика Андрио. а, кажете ми, моля ви, а, едновременно ли да направя двете изказвания или едно след, друго, след друго? Добре. Първо от името на докладчика Сянка, госпожа Данчила, Ще прочета текст на английски. Като докладчик всяка от групата на социалистите, госпожа, соци... госпожа Данчила приветства предложението на комисията за мерки за защита срещу вредители по животните. Трябва да се действа срещу всички фактори, които се отразяват отрицателно върху околната среда, общественото здраве или селското стопанство. Госпожа Данчила подчертава, че е необходимо да се борим срещу вредителите и по економически, и по сълскостопански съображения. Тя казва, че предложенията, свързани с а, вредителите по животните, трябва да бъдат а, разглеждани от гледна точка на а, защитата по границите, защото има вредители, които могат да влязат от извън на Европейския съюз. Трябва да се защитават фермерите на Европейския съюз и трябва да се предприемат мерки, е, така че всички економически оператори да използват е, принципа на предпазливост по един устойчив начин, така че да се защити и е, околната среда, и здравето на растенията, и човешкото здраве. Това е от госпожа Дончила. От там татък от колегата, от колегата тя отново се извинява, че няма как да е тук и казва, че има някои проблеми съществуващото право, по които комисията, за съжаление, не предлага мерки. Става дума за контрола, за внос на, растител, на растения. Там, къде област, в която има само отрицателен списък, следва на пограниците вносните е, продукти да бъдат е, преглеждани. Останалите е, растения или по отношение на останалите заболявания контрол няма. Що се отнася до онези, при които Контролът е задължителен, т.е. отрицателния списък. Стратегията не, предис... не предвижда работа с страните на происход, въпреки че по-настоящем има някои споразумения с а, Южна Африка, да кажем, и с Тайланд и прочи. И какво? А, не, е, става дума за множество растения, като пътладжани, маниока и много други, в които има всевъзможни насекоми, които всъщност са вредители по животните, могат да са много вредни, ако влязат в Европейския съюз. Много често по границите се спират такива продукти. 3% всъщност от растенията, които се внасят, които стигат до границите, се спират но няма конкретни мерки, свързани с сътрудничеството с трети страни. Няма защита срещу влизането на други вредни организми но комисията не е разгледала този въпрос, не предвижда модифициране на съществуващата система, въпреки че някои растения, идващи от Индия, носят зарази и множество държави Австрия, Испания, Белгия, Литва, Чехия, Словакия, Румъния, и Германия са гласували против тях, техния внос. И за това колегата предлага на серия изменения, които настояват да се преразгледа фитосанитарния риск от тези е, е, растения, които се внасят и всъщност да се изгради положителен списък, т.е да има растения, които могат да бъдат внасени в Европейския съюз, а останалите да не могат да бъдат внасени. Спазвайки и фитосанитарните разпоредби, договорени в рамките на Световната организация, Световната търговска организация. Може да се работи с различни партньори, като Съединените щати, Русия, Япония, Бразилия, Тайланд, Виетнам и прочие. Това са партньори, с които търговията може да доведе до добри економически резултати. но има страни, които настояват предварителна оценка на внасените растения. А, по-настоящем всъщност Европейския съюз е двойно наказан. Хем има а, по-малка защита от външните а, продукти, които могат да бъдат заразени, хем има по-малък достъп до външни пазари. И за това Колегата се надява да бъдат взети мерки в тази област. Тук тя прави още едно предложение, с което и аз съм съгласен. Да има постепенно въвеждане на, новата, на нова превентивна стратегия по вноса, за да може държавите членки да се адаптират към новите промени във връзка с членове 228 и следващи. А, нещо, което обяснява и дължината на формулираните изменения. А, това е тема, с която, е, това е предложение, с което и аз съм съгласен. Е, само това казвам в лично качество. Е, е, други коментари от лично качество няма да правя. Благодаря колегата Юзо и след това Брита Реймерс. Благодаря, господин председател. Благодаря и на докладчика. Тук говорим за един регламент, който е паралелен на регламента за здравето на животните. Това е ясно. Аз съм съгласен. Съгласна с докладчика, че външните региони на Съюза трябва да бъдат изключени. Но от друга страна, тези региони могат да се третират като трети държави, което не е добре. с по-строгите мерки от страна на държавите членки. Според мен това не трябва да се предлага, защото ще осложни системата. Трябва да се контролира и растителния материал, който бива изпращан с пренасен от пътници или изпращан с почтата. Този материал също трябва да се контролира. Знае един случай за болест по портокалите, болест, която ам, бе привнесена в Европа. Такива болести могат да се разпространят неконтролирано. За износите в трети страни. Това тук въжи същото, което въжи и за регламента за здравето на животните. Важно е да се правят закони, но също така е важно да се помисли за съответните сертификати. В Испания имаме различ... Е, около 200 различни формати за документи, в зависимост от страните, с които търгуваме. Защото Испания изнася растителен материал. Ние сме започнали да описваме евентуалните болести в една база данни. Според мен тази база данни трябва да залегне в основния регламент. Така ще се предотврати възможността за разпространение на определени болести. Ние сме за контролирането на вноса на продукти, които идват от допуснати страни, одобрени страни, така както е, се е случило в регламента за животинското здраве. Цялата средиземномолна област в момента е инфицирана с привнесени болести. Е, това са болести, дошли от страни, които са одобрени. Ние сме единствената страна, които провеждат много стрикни контроли. Е, това се случва и в Штатите. В Штатите се контролират всички растения. Е, освен това, трябва да има заострени проверки, когато става дума за страни, които имат по-низки стандарти от нашите. когато се внасят продукти от одобрени региони и страни, тогава също, въпреки всичко, трябва да има проверки. В Южна Европа виждаме, че насекомите се разпро... размножават както си искат и понякога те идват от страни, които за нас представляват риск. Благодаря. Брита Раймърс има думата. Благодаря. По принцип, проектът се движи в правилната посока. Имаме нужда от упростяване и хармонизиране. По-малко бюрокрация за държавите членки, по-малко бюрокрация за органите. По-малко бюрокрация обаче и за предприятията и търговците. Това също е важно. Не, по-малко бюрокрация не означава само улесняване на работата на органите. По-малко бюрокрация означава и улесняване на живота на гражданите. При старите системи има определени положителни страни. Е, търговците, производителите вече са свикнали с тях. Затова трябва да помислим дали имаме нужда от нови правила. Ако искаме да сме по-ефективни в нашата работа, трябва да помислим за адекватните мерки. Важен е балансът между мерките и предприятията. Сега на следващо място. Прагът е много висок, според мен. Е, имам предвид оранжери, оранжериите. Когато се установят вредители в дадена оранжерия, е, хората е, се опитват най-напред с собствени средства да се справят с вредителите. Ако не успеят, тогава те информират обществеността и тогава се задейства цялата машина, цялата бюрокрация. Затова, може би, трябва този прак на информирането да се намали, т.е. хората да не се страхуват да информират за проблем веднага. Сега за списъка на продукти, които да не се внасят. Какво ще влезе в тези списъци? Има много неща, които хората купуват от магазина и си го носят вкъщи. Ако този продукт е в списъка, И ако хората знаят, тогава те вероятно ще се опитат да закупят продукта нелегално по време на вакансия в чужбина. Така че трябва да помислим да не провокираме поведение, което ще нанесе повече щети. По принцип, мисля, че трябва да помислим за предприятията, да помислим за тях, така че нещата да станат по-прозрачни и по-предвидими. Само така предприятията могат да се адаптират постепенно и устойчиво. В противен случай бюрокрацията ще се увеличи. И от тук отново искам да спомена въпроса за броя на делегираните актове. Е, казахте, че искате повече делегирани актове, за да има по-голяма гъвкавост. Обаче комисията не е избрана демократично, както парламента, и не би трябвало да се тя да развие политическа независимост и Е, чрез тези делегирани актове да се преследват политически цели. Естествено, делегираните актове имат смисъл, но трябва да сме пред... предпазливи да не се развие един паралелен свят. Така ще загубим доверието на гражданите. Те трябва да знаят, че ние ясно разделяме законодателната от изпълнителната власт. Комисията има инициативно право, но парламента и съвета са със законодатели. Така че тук трябва също много да внимаваме. Прекалено много делегирани актове за мен отваря вратата към политически аргументирано управление. Благодаря. А сега Жозе Пове има думата. Euh, Съвсем накратко. Темата е много важна. И трябва много да внимаваме какво правим в областта на вноса, защото може и да направим някои грешки. Бяха споменати и някои конкретни държави. Господин е, Тарабела се изказваше от името на господин Андрия а, но там има известни спорове. Е, има конкретни продукти, които могат да бъдат забранявани, но това може да се разглежда като не тарифна бариера пред търговията. Ето, например, фитосанитарни е, проблеми, които съществуват в някои държави, не биха могли да се е, разпространят тук в Европа. И така, необходимо е да има ясна система за контрол, така че да не бъдем обвинени, че поставяме нетарифни бариери пред вноса под прикритието на фитосанитарните мерки. След това има текстове, които бяха обсъдни, свързани с овощарството миналата седмица и говорихме за цяла една схема, един конкретен път е, за борба срещу вредителите. Първо има механична борба, след това технически средства и чак накрая идват химическите продукти. Това трябва да е иерархията. И това трябва да, да се прилага и в другите области на селското стопанство тази връзка са и измененията, които ние подадохме и се надявам, че е, може да бъде постигнат компромис за следващата седмица. Гарсия, е пои Луис Капулас. Прегорът. Sí, gracias, presidente. Desde luego suscribo todo lo dicho por eh, mi... Еранс Гарсия. Благодаря. Аз съм съгласна с това, което каза госпожа Аюзо. Искам да добавя нещо. По отношение на компетенциите на комисията в тази област. Комисията навлиза в територията на субсидиарността. Комисията иска да се намесва в компетенциите на държавите членки. На субсидиарността трябва да бъде взета предвид. Затова по-добре е комисията да състави списъка на условията, които трябва да се спазват, но държавите членки трябва да са отговорни за провеждането на контролите. Според мен, ако контролите се провеждат от Брюксел, това ще накърни техни... Е, компетенциите на държавите членки. Същото се отнася и за износа на трет, към трети страни. В моята страна, Испания, има около 200 различни договори с трети страни. Сега, ако става дума за хармонизиране, така както то е заложено тук, това ще нанесе, ще, ще доведе до една много сложна система на търговия с трети страни. Тогава експорта ще се намали и то само заради едноцелно, едностранно хармонизиране, самоцелно хармонизиране. Това може би може да се направи, но не сега. Търговията с трети страни е много сложна и не бива да бъде заплашвана. Сега за списъка. Съгласна съм да има списък на територии, с които да се търгува. Господин Луиш, благодаря. От името на нашия докладчик в Сянка искам да благодаря на докладчицата. Ние предлагаме редица изменения, особено към членовете 40, 41, 45 и 68. По отношение на болестите, някои болести трябва да залегнат в основния регламент. Някои от измененията се отнасят до износа. Ние също смятаме, както бе посочено, че регламента трябва да бъде ориентиран към регламента за здравето на животните трябва по-скоро да имаме положителен списък, да бъдат разрешени продукти от одобрени страни. Надяваме се докладчикът да може да отрази нашите идеи в компромисите, защото от това зависи нашето гласуване. Благодаря. Свършиха изказванията, давам думата на комисията. Свършиха думата на колегата от комисията. Благодаря, господин председателю. Да. Наистина темата е изключително важна. Става дума за здравето на растенията. Е, като че ли бяхме позабравили за тази тема, че по-често говорим за е, здравето на растенията. Вече 40 години стои в сянка тази тема, но последните десетина години се занимаваме с това, защото имаме все повече международна търговия, защото имаме глобализация и за това заболяванията пристигат на територията на Европейския съюз. Част от вас споменаха проблема с палмите. Имаше един паразит, който дойде от Египет и нападна маслиновите дървета, портокаловите дръвчета. След това имаше още едно заболяване в Португалия по а, иглолистните дървета. А, така че много често тези заболявания идват от трети страни. Това са, това са вредители. И разбира се, проблема е как да намерим подходящата стратегия за борба срещу тях. Господин Тарабела от името на Андрио и Аюзо, както и други депутати, говориха за промяна в стратегията, за да имаме положителна стратегия, една неотворната система, с която разполагаме сега, а една друга система, Има трети държави, които имат по-затворени системи. Ако погледнем САЩ, Австралия, Нова Зеландия, ако имате ябълка в ръчния си багаж или дори изобщо в багажа си, ще бъдете изправени пред санкции от финансов тип на границата. А... Това е една странна стратегия, която сега се предлага от държавите членки, където да обсъждаме дълги списъци. Съветът а, също се безпокои от това. но пък така ще бъде възможно да правим по-добри проверки на вноса. Това може да се предвиди. Трябва да заложим една нова стратегия. Има много трети страни, които изнасят растения към Европейския съюз. И що се отнася до месо, обаче само 15 на държави изнасят месо в Европейския съюз. Що се отнася пък до растенията, това са държави от цял свят. И растенията биват различни, знаете. Дървета, плодове, зеленчуци и всяко едно от тези растения може да носи вредители или някаква зараза с а, себе си. Така че трябва да има един списък от а, трети страни, но за да стане това се изисква огромна организация. Както каза господин Бюве, трябва да има и оценка на риска от страна на ЕФСА. Има една система, която в момента се нарича отворена или открита система, която ни дава възможност да реагираме или да предприемем превентивни действия, или пък да действаме по друг начин. Последните 4 години предприемаме мерки е, към или срещу трети страни, например Тайланд или Индия също. Разбира се, има много други примери, които мога да дам. Предприемат се мерки адхок. Намалява се вноса от съответната страна или пък се изпраща уведомление, а първоначалното уведомление идва от самата държава членка. Трудно ще се промени начина на работа. Той може да доведе и до много административна тежест. Всички знаем, че националните органи на държавите членки и фитосанитарните органи не разполагат с много кадри. Знаете, държавите членки продължават да намаляват броя на държавните си служители все по-малко държавни служители работят в фитосанитарните агенции на държавите членки. Бюджетите също така се урязват. А, така че такова едно решение би било много сложно. Сега няколко думи за най-отдалечените райони. А, вярно е, че дори а, и това да са територии в Европейския съюз. Те всъщност имат само част от своята територия в Съюза. И що се отнася до заразите, там нещата са много сложни. Говори се за труп. Там има тропически климат, различни вируси, различни гъби, бактерии виреят там, които нямат нищо общо с тези, които са на континента, на европейския континент. Всичко това изисква много голяма наблюдателност. И от гледна точка на Генерална дирекция селско стопанство, нещо, което е известно под името на плана ПОЗИ, е фитосанитарни, който засяга фитосанитарния режим в различните държави членки, включително и в техните територии, които извън континенталната част на Европейския съюз. Оттам нататък, дали списъкът на вредителите да бъде положителен списък или отрицателен списък? Имаме известна гъвкавост, имаме възможност да добавяме вредни организми към отрицателния списък, но посредством делегирани, а не актове, а, делегирани актове, а не актове за приложение, смятаме, а, можем да правим това и смятаме, че парламентът и съветът имат много големи правомощия тук, защото а, те имат възможност да решат да, дали в някои случай комисията е надвишила своите правомощия. Защото има някои елементи, които се уточняват с конкретни членове в текста на законодателния акт. И така, що се отнася до делегираните актове, комисията по никакъв начин не възнамерява да борави по недемократичен начин. И така, нека да повторя какво е положението. Имаме известна гъвкавост, но под строгия контрол на парламента и съвета. Това е, господин председател, всичко, което исках да ви кажа по отношение на направените изказвания. Благодаря много за вниманието. Благодаря, господин директор. Сега давам думата на господин Фейман за окончателно изказване. Благодаря, господин председателю. Искам да благодаря на всички, които участваха в днешните дебати. Наистина, много сложна е темата и колкото повече обсъждаме, толкова повече проблеми излизат на преден план. Ще имаме е, много сложна задача едната седмица, да направим списъка за гласуване, да намерим едно приемливо решение, което е, да бъде подкрепено от нашата комисия. Ще направя всичко възможно това да стане факт. Е, следващия вторник в Страсбург в 2 часа ще има среща на докладчиците в Сянка и ще се опитаме да изготвим заедно с тях този списък. Благодаря на всички. Бене, грация, колега Феймори. Благодаря. Искам да припомня на всички, че приемането ще бъде на този доклад на 11 февруари. Сега, пета точка от днешния дневен ред. Производство и предлагане на пазара на растителен репродуктивен материал от репродуктивен тип. Докладчик Серджо Пауло Франческо Силвестрис. Трябва да се обсъди доклада Силвестрис. Както знаете, това е едно предложение, което е много важно и много а, деликатно, както може да се види от тези 1461 изменения, от които 90 са на самия докладчик. Както знаете, сред тях има изменения, които искат дори отхвърляне на предложението на Европейската комисия. Искам да ви припомня също така, че въпросът вече бе обект на едно заседание на докладчите в Сянка. Различните координатори, както знаете, Можахме да видим, че има мнозинство. Като се мотивираме, разбира се, с конкретни точки, ако искаме да отхвърлим това предложение. Ще обсъдим темата е, на застанието на координаторите. Сега трябва хубаво да помислим с депутатите тук. Искам да извиня Серджо Силвестри, той отсъства. Той няма как да присъства, защото има някакви проблеми в Италия. Но, както казахме на станцията на координаторите в Страсбург, че той каза, каквото кажат групите, това ще направя. Това е много важна позиция. И така комисията може да реши какво да прави с единодушие. Координаторите взеха своето становище, ще обсъдим всъщност на заседанието след настоящото. Но така или иначе е ясно, че трябва да се върви в тази посока и по... поради сложността на темата. По време на състанието на координаторите многократно бе казано. Така. Има хора, които са се записали вече. Обсъждаме общо. След това решението ще го вземем. Брита поиска думата, след това Жозе Бове и така нататък. Брита е първа. Благодаря. Имам принципен въпрос. След като нещата ще се обсъждат на заседанието на координаторите, е, защо да говорим по този доклад? Е, господин Силвестри също не е тук. Не е ли по-разумно да отложим заседанието? Координаторите могат да говорят по този въпрос, те да се споразумеят и след това ние да обсъдим доклада. Просто общ въпрос не разбирам. Е, просто не разбирам какво се случва. Нали, да, благодаря ти. Сега идеята е, беше всъщност е, в дневния ред на комисията да се обсъди този въпрос, защото се очакваше доклада на Серджо. Сега него го няма. Ясно е, че твоето становище е точно и вярно. Казвам го на всички тези, които са се записали, но трябва да обсъдим заседанието на координаторите темата сега. Ако има изказвания, обаче сега няма как да ги спра. Може би накратко ще се изкажете. Наистина, Силветрис го няма, така че точката от дневния ред, поради липсата на колегата, се оказва наистина излишна. Съгласен съм с теб. Така или иначе, обаче точката я има в дневния ред. Има хора, които са се записали, затова Жозе Бове, след това Мартин Хюслинг и след това всички останали. Oui, uh, je pense qu'on est quand même effectivement dans une situation un peu curieuse. Смятам, че положението е, е, е доста особено. Присъстват 15 депутати, а и докладчикът не е тук. Така че, виждате, малко е сложно, а пък това е доклад, по който са подадени повече от 1400 изменения. И така, не, не е добре това. Не можем да работим добре по този начин. Е, на последното заседание на координаторите се обсъдиха някои въпроси. Но честно казано, бе направено предложение да се обясни защо на този етап не може да се обсъди този текст. За мен това е очевидно. И е, за мен е също така очевидно, че няма как до края на този мандат на парламента да приключим работата по темата. При всички положения трябва да се се съсредоточим върху четири точки, които могат да бъдат обсъдени на заседание на координаторите и следващата седмица в Страсбург. И е, там да се обоснове защо не може да се е, гласува по тази тема преди края на мандат на парламента. Първо, що се отнася до тех... вътрешните технически дебати, е, и там вече, е, и там има един важен елемент. Е, въпросът е следният – защо трябва да се премина от директиви към регламент? Това за мен е централният въпрос, защото е ясно, минали са от директива към регламент, вече държавите членки нямат възможност да работят по текста. Това е един избор, който е направен без да бъде обсъден тук в Европейския парламент предварително. Разбира се, това може да се обоснове. Този избор на комисията може да бъде сигурно по някакъв начин обоснован. Но моят въпрос е по-скоро от политически характер. Как точно се определя дали а, трябва да се действа с директива или регламент в тази област? За мен това изисква сериозно обсъждане. Благодаря ти, Жозе. Днес присъства Европейската комисия. Генералният директор е тук. Аз ще използвам това време, за да удовлетворя искането за по-голямо яснота. Мартин Хюзлинг, Гирлинг и след това юзо. Meine Fraktion nur sagen, е ist ein Малко е абсурдно да дискутираме това предложение при положение, че докладчикът не е тук. Не знае защо го няма, но така или иначе е, дискутираме за семената, но много голяма част от нашите съображения не могат да стигнат, няма да получат е, коментар ние искаме някои неща да бъдат променени, добре, това може да го кажем на комисията, но да дискутираме без, е, в отсъствието на докладчика няма смисъл. На заседанието на координаторите може да говорим за това как да третираме темата, дали да върнем доклада на комисията. Комисията може да се изкаже, но моля ви, колеги, няма смисъл от дискусии, при положение, че няма никой, който да отбележи какво се казва на тези дискусии. Очаквам, когато един колега поеме докладването по даден въпрос, той да присъства на обсъжданията. Аз не мога да приема отсъствието на докладчика. Bene, Girling e poi Ayuso. Girling след e това Thank you, Well, I'm... Благодаря. Ще повторя това, което се каза до момента. Безмислено е да се води тази дискусия. Изобщо не знам как стигнахме до тук. Много добре знаем какво е обсъдено заседанието на координаторите в Страсбург. Идеята беше да помислим как да разрешим ситуацията имайки предвид как ще я разрешим. Докладчикът не присъстваше миналата седмица в Брюксел и аз поне не можах да се свържа с него. Опитах по телефона и по имейл. Така че беше невъзможно да се стигне до някакво споразумение между докладчиците в сянка за това как ще се процедира. Макар, че част от нас имаха идеи. Безмислено е да се навлиза в дискусия по измененията. Нека да не си губим времето. На, координатори, на стенто на координаторите ще обсъдим какво да правим. Благодаря, госпожо Гирлинг. Добре, нека да се възползваме сега от тази дискусия, защото генералният директор е тук. Предишното стая на координаторите той не беше тук. Очевидно е, че поради тази причина обсъждаме. Ще говорим и на стането на координаторите. Първо Аюзо и след това Каденбах. Благодаря. Да, нека да се възползваме от присъствието на комисията. Добре е да се направят коментари, да се чуе становището на комисията. Проблемът е сложен. Не става дума само за една директива. Това са 12 директиви, които се превръщат в регламент, който ще управлява 11 сектора. Така че всичко това ще бъде в рамките на един единствен регламент. Текстовете са доста общи, прекалено дори, като имаме предвид техническото естество на документа. Трябва да се говори за доклада Силвестрис, един спорен въпрос. И това са а, материалите а, за а, уникални подпазари. Става дума за описанието на този материал на базата на а, характеристики на традиционните материали. Тези нишови материали, както ги наричаме, са местни, има определена дефиниция, но там не се включва определението, което комисията включва, което свързва тези материали с микропредприятия, техния оборот и броя на служителите им. Ако големите фирми, които търгуват с семена, не бъдат взети предвид, то тогава голямата част от предприятията са микропредприятия. В Испания 80% от фирмите, които продават такива семена, са такива фирми, нишови фирми, както ги нарича регламента. Така че трябва да се вгледаме в предложението на нашия докладчик. Предложението му е много разумно. Не горски репродуктивен материал. Това не трябва да става посредством делегирани актове. Искахме горския сектор да не бъде включен тук. Прекалено много са делегираните актове. Над 90 се включват тук. И искам да кажа още няколко неща. Първо, горския сектор. Мисля, че горския репродуктивен материал не трябва да бъде включен, защото тук имаме различни въпроси. Първото приложение трябва да включва горски репродуктивен материал и има прекалено много делегирани актове и актове по приложение, което означава, че е, правното основание ще е проблемно. След това конкретните правила а, за семената и растенията ще бъдат включени в нещо съвсем различно, що се отнася до здравословното им, здравословния им статус. А, след това сортовете и видовете, там нещата са малко по-различни, там регистъра е задължителен, в някои от секторите това е доброволно, което ще доведе до допълнителни разходи. След това много по-трудно е да се занимаем с, с сортовете в други случаи, което може да доведе до непредвидими обстоятелства. Няма дефиниция на задължителното сертифициране на сортовете. Комисията трябва да направи това след приемането на регламента с делегиран акт. Това ще доведе до голямо забавяне и ще изкриви пазара. Най-лошото е да се създава нов регистр на клонираните материали, който не съществува до момента. До сега не сме се занимавали с клонирането или клонингите, тъй като те се използват единствено и само при ябълковите дървета и лузята. Да се навлиза в такива подробности ще усложни целият процес и това е напълно ненужно. След това определението на микрофирма е, под 10 милиона оборот, е, под 10 служители. Това ще доведе до паралелен пазар и никой не иска такова нещо. Това е моят коментар и разбира се, очаквам с нетърпение да чуя становището на Европейската комисия. Каденбах и следва Тарабела. <clears throat> Благодаря. Най-напред Предложението на комисията го очаквахме, но с определени резерви, тъй като някои неща предварително ни бяха известни по отношение на достъпа до сортови семена, до обмена на същите. Имам впечатлението, че чрез регулирането на нишите Е, в е, проекто предложението има нещо, с което може да се съгласим. Искам освен това да кажа, че има над 1400 предложения. Това е знак за нашата загриженост. Ние казахме, че е, в този текст ще се влеят 12 е, е, директиви и този регламент, който трябва да се създаде, ще има едно по-широко приложно поле, отколкото директивите. Значи ние не сме загрижени само за приложението, тъй като държавите членки няма да имат пространство за движение. Според мен обаче имаме нужда от, тези, от тази възможност, защото спецификите на държавите членки и регионите са различни. От името на моята политическа група искам да кажа следното. Ако одобрим тези изменения. Ако се намерят компромиси, дори и тогава предложението на комисията ще няма да покрива, няма да удовлетворява всичките ни изисквания. Според мен няма да може до края на мандата да стигнем до текст, който да отговаря на всички интереси, а именно на интересите на търговците с репродуктивен материал, на градинарите, на хората, които защитават биологичното разумно, разнообразие. И няма да може да отговорим на хората, на интересите на хората, които се интересуват от безопасността на репродуктивния материал. това са... трябва повече време, според мен, а, за да може да обобщим тези 12 директиви. Благодаря, Марк Тарабел и след Арбелте. Mon propos ne va pas être de m'étendre sur euh, le Няма да навлизам в големи подробности и по а, текста и трудностите. Нека да кажа следното. Има доклад, Целта беше да се обсъди регламент, който има за цел да обобщи 12 директиви от различни години. Има над 1400 изменения. Самият аз съм поддал 32 от тях а, за старите традиционни сортове, за конкретни а, фирми, произвеждащи сортове, за фирми, произвеждащи сортове чрез отворено опрашване, и също така за микропредприятията, но и предприятия, които имат желание да се развиват, за да не оставят семената на няколко гиганта в световен план. но няма да се спра в подробностите. Искам е, да говоря само по темата е, на, на, е, за искането да текста да бъде оттеглен. Няма ли по този начин всъщност ние да се откажем от своите правомощи парламент? Ако поискаме текста да бъде оттеглен, какво ще се случи с този проект? Ще трябва ли да бъде разгледан и от съвета или комисията ще е длъжна да го оттегли. Тъй или иначе, ние се лишаваме от възможността да модифицираме или подобрим текста. Нещо, което по никакъв начин не е напредък. Е, в крайна сметка, да, остава ни малко време преди края на мандата, но от друга страна не трябва да се отказваме от своите правомощия. И въобще какво се случва от юридическа гледна точка? Ако парламентът отхвърли едно предложение за регламент, каква е неговата по-нататъчна съдба? Говорихме по време на стането на координаторите Марк по тази тема и всички изразиха становище. Процедурата ни дава възможност да можем да излезем с становище. Европейския парламент не губи. В крайна сметка ще се скъсат някои срокове, защото за второ четене ще имаме по-малки срокове, по-малка възможност да реагираме, но така или иначе можем да продължим да играем роля. Така или иначе по същество ще говорим по-късно. Алберт Деси и след това Агню. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Благодаря. Аз се извинявам, че закъснях малко. И трябваше да извиня и господин с Той по лични причини не може да бъде тук. Аз също щях да предложа да отложим дискусията. Подкрепям това, което каза колежката Аюзо и колежката Каденбах. Нещата са толкова сложни и обхватни. Аз съм говорил и с биопредприятия, там ами има също различни мнения. Има предупреждение да продължим в тази насока и виждам, че не може да вземем предвид всичко, което планирахме. Това, което у мен биде, буди загриженост, това са 90-те делегирани акта. От април няма да имаме заседание. И тогава какво ще се случи? Ще трябва да се застъпим да представляваме делегирани решения, които политически аз не мога да оправдая. Това за мен е най-голямата опасност. Аз искам да предложа от, от името на политическата ми група а, това досие да се обработи през следващия мандат. Има много отворени въпроси. Говорим тук за 12 директиви, които трябва да образуват един регламент. Това са 11 различни области. Това е огромен труд. Няма да се справим за момента сегашните директиви функционират добре. Чул съм през последните години много малко оплаквания, че те не функционират. За това смятам, трябва да намерим път да, така че, че да останем в процедурата, да останем в възмож... да, да имаме възможността за по-нататъчно вли... влияние. Надявам се, че всички политически групи ще подкрепят това предложение и в крайна сметка досието да остане за следващия мандат. Благодаря, Агню, и след това клас. Благодаря, господин председател искам аз да повторя и подкрепя много отказното е, току-що от Алберт Дес. Над 5600 писма получих по този въпрос, е, по въпроса за пускането на пазара на растителен репродуктивен материал. Е, нито един от тези имейли и писма всъщност не включва оплаквания от начина по който са регламентирани нещата в момента. Така че изглежда се опитваме да поправим нещо, което не е повредено. Има обаче и още един въпрос. В е, Великобритания се публикуват е, бели книги, зелени книги. Хората се шегуват, е, че шотландските министерства трябва да публикуват карирани книги, но това, което до сега не съм виждал, е нещо, което нарис... Нарис... може да се нарече не книга, не документ. Какво е това изобщо? Това е една от един от източниците на обърквания. А, какво е другото объркване? Дефра, изпълнителната ръка на нашето коалиционно правителство, а, не би искала нито една от тези изменения да бъде отхвърлено. И така, изглежда комисията отхапала много повече, отколкото може да сдъвче. И честно казано, ми се струва, че е по-добре да остави нещата така, както са си. Благодаря. Колегата Клас има думата и след това колегата Яр. Благодаря. Ясно е на къде върви дискусията. Е, имаме 1400 изменения. Не може да ги обработим за това кратко време. Така е, аз подкрепям това, което казаха колегите до момента. Но нека използваме възможността да обсъдим съдържанието, да го обсъдим между себе си и с комисията. Вече бяха засегнати някои подробности. Искам и аз да спомена една подробност. Това е въпроса за хетерогенния материал. Става дума за различни нови дефиниции. Колегите предложиха допълнителни дефиниции като специфични сортове за определени региони. Е, как ще се справим с тези дефиниции? Комисията има ли някакво предложение? Може ли да, обе, да, да въведем тук и хетерогенния материал? До момента сме говорили за чистите сортове, а сега изведнъж говорим за разнообразие от различни сортове. Това е просто един конкретен въпрос към комисията. Всеки предлага нещо, е, има много изменения. Естествено, тези изменения няма да отидат в буклука. Това са неща, с които може да се работи. Затова не смятам, че в последствие трябва да започнем наново. Би било обаче разумно да придвижим нещата по-нататък. Това, което каза и господин Дес, е също разумно дали не трябва да мислим по-диференцирано. Опростяване и намаляване на бюрокрацията, това е хубаво, но дали нещата няма да станат по-сложно, ако се обединят 12 директиви в един регламент? Е, тогава ще имаме един общ шаблон с много допълнителни приложения. Във всички случаи ще ни трябват повече обсъждания, отколкото ще може да проведем до 18 април. Äh, Благодаря. Аз подкрепям колегите, които смятат, че ако ние се отнасяме сериозно към нашата задача, би трябвало да отложим работата по това досие. Това е на първо място. На второ място. Трябва да намерим определен стил, определен начин, по който да обсъдим нещата, така че да дадем на колегите в следващия парламент една добра изходна база. Нека помислим за компромиси за момента но наистина не смятам, че има смисъл е, прибързано да приемаме тин регламент. Водих много разговори, предложих много изменения и искам да задам следния въпрос на комисията. Защо 12 директиви се обединяват в един регламент? Добре, е, ние упростяваме нещата, може би по този начин, но се отказваме от директиви и по този начин ограничаваме държавите членки в техните действия, а това имаше смисъл. Добре, защо значи комисията иска регламент? Искам да задам въпрос на директор Бодле. Има ли други записани? А, извинявайте, Мартин Хозлин поиска пак думата. Э, мисля, че не смятам, э, э, т.е. не смятам, че това, което водим тук е дебат. Щом докладчикът не присъства, би трябвало да отложим дебата. Това на първо място. На второ място. Не може да се каже, е, не може освен това докладчика да не, да не може да бъде достигнат по някакъв начин. Трябва на заседанието на координаторите да намерим начин да третираме темата. Сега ние няма да кажем, ще прекратим всякакви дискусии по доклада. Нека се опитаме да подобрим чрез предложения, предло, наши предложения, текста на комисията. Това е нашата задача като парламент. Обаче е, не мога да кажа, че това, което правим е разумна законодателна дейност. Така че на заседанието на координаторите трябва ясно да кажем под каква форма ще се занимаем с досието. Но и да кажем ясно на комисията искаме да продължим в тази посока, но не с половинчати дебати. Алора. Добре. Преди да дам думата на Бодле, тъй като така или иначе е тук дискусия малко ли много имаше сега. Няма смисъл да казваме, че това, което се е случило, не се е случило. Нека да чуем господин директора и аз ще задам един въпрос също. Имайки предвид колко е сложна темата, и какво е количеството на директиви, които се опитват да бъдат синтетизирани в един регламент, може ли да се раздели въпроса за семената от този за материалите за производство? Е, извинете, за развиждане. Това са различни въпроси, това са различни елементи, господин Подле. И ще приключим, защото имаме стане на координаторите. Merci, Monsieur le Président, de me donner la parole. Je suis благодаря много, господин председател. Благодаря за думата. Много се радвам, че има възможност да отговоря днес, въпреки, че това не е официален дебат, но с удоволствие ще се включи в официалния, когато се стигне до него. Тъй че темата е изключително техническа по своя характер и изисква изключително специализирани познания – Нека първо да отговоря на въпроса на господин Бове, е, на господин Яр и може би и на вашия въпрос, господин председател, а именно защо а, е, един регламент а, е, да последва 12 директиви. Отговорът е следния. Тези 12 директиви постепенно са били адаптирани. Някои от тях а, са на лице от 45 години насам. И така, нито определенията са останали същите, нито мерките, техниките са еволюирали, но има неща, които засягат принципа, а не техническата страна на нещата. И така, целта е да се транспонират да се преодолеят затрудненията при транспонирането на промените на тези директиви в националните системи, които са доста различни. Euh, euh, Също времено трябва да се разгледат въпросите, които са особено важни за търговията вътре в Европейския съюз. Има различни предприятия с различни размери, от много малки до много големи. И много от тях са се обръщали към нас с желание да има хармонизация, за да може да се улесни търговията в Европейския съюз, защото по някой път има различия дори вътре в дадена държава членка между отделните региони. И така. Целта беше да има рамка, която да се прилага до всички държави и членки, но също но се предвижда и известна гъвкавост, защото не може всичко да се определя в най-малките подробности в един подобен регламент. И така. А, има някои разпоредби, които засягат горския репродуктивен материал, Защо се отнася до останалите продукти? Там сертифицирането е различно. И така, при горите, всъщност, основен елемент на определенето на сорта е свързан с происхода. Конкретната гора, конкретната, е, е, е, да кажем, семена за определен вид иголистно дърво, произлизащи от определена гора в Германия или в Испания и така нататък. Тези елементи са много важни, защото в крайна сметка е, по този начин могат да се поддържат е, горите в съответните региони. Оттам нататък може би е, трябва да се извиня, че е, не сме дали достатъчно ясни разяснения е, за това, защо е необходим този текст. По никакъв начин не е целта да се създават лоши условия за микропредприятията, за да се отвори пътя на 4-5 гиганта в областта на семената. Нищо подобно. Целта съвсем не е да се задушават микропредприятията и альтернативното производство на семена. Но все пак трябва да вземем предвид какво е положението при традиционните семена. Там, където има нови сортове, сортове те трябва да се сертифицират. що се отнася до водата за напояване и нейното количество трябва да се сертифицира от властите. Същевременно, що се отнася до новите сортове, трябва да се ускори тяхното регистриране и на ниво национални каталози и на ниво европейски каталози. И за това сме предвидели по-гъвкави и бързи процедури за тези традиционни семена. Същевременно обаче искахме да предвидим мерки и за така наречените альтернативни семена, за репродуктивния материал за органичното селско стопанство, за нишовите материали и прочие. И тук имаме също желание да бъдат въведени ясни и прости разпоредби, тъй като по-настоящем има множество дейности, които не са хармонизирани. И така, има хетерогенни а, репродуктивни материали. Разбира се, е, определението за тях, както иска госпожа Клас, може да бъде е, изменено в някаква степен, но при всички положения искаме да дадем възможност да се развива цялата търговия и на дребно, и на едро, включително и а, безплатното даряване на семена и запасването на традиционните семена. Хвърлят ни с обвинения, че ще унищожим всички запазни стари декоративни растения в Европа. Нищо подобно. Въпросът е да се има предвид следното – а, има съвместно съществуване на сортовете от традиционните сортове и а, а, семената за органично земеделие, както и за нишово, а, селско, а, нишово земеделие. И а, старите а, сортове господин Терабел зададе въпроса какво ще стане, ако вашата комисия или пленарна зала гласува да бъде отхвърлено това предложение за регламент. Ами, дайте да видим. Има е, споразумения между институциите, но в съветът вече има отбелязан известен напредък по обсъждането на текста. Направени са някои предложения за изменения и подобрения но не е, правено, не е прието предложение да бъде изцяло отхвърлен този текст. Разбира се, ако и двата на органа и парламентът и съветът отхвърлят текста, това ще осложни доста работата на комисията. Но при положение, че в момента съветът обсъжда предложения за изменение, да, разбира се, тяхната работа не е приключила, но ако парламентът на първо четене отхвърли изцяло текста, трябва да се види дали съветът ще продължи своята работа. Разбира се, не аз мога да е, отговоря на този въпрос, но това може да е, доведе до някои затруднения пък е, на нивото на работата в рамките на вашата парламентарна комисия. така, господин председател, това са няколко коментара, които исках да направя. Искам също така отново да кажа, че винаги съм на разположение на членовете на вашата комисия и че не искаме по никакъв начин да задушим микропредприятията. Става дума за предприятия с по-малко от 10 милиона служители и с по-малко от 2 милиона а, оборот, но това са 80% от пазара а, в областта на лозарството, 69% в областта на зеленчукопроизводството и 70% в, а, горското стопанство. Така че можем да говорим за една тъкан от микропредприятия, която дава много голяма жизненост на пазара на семената. Всъщност, Европа изнася голямо количество семена и от гледна точка на износа темата е много важна. На практика 60% от семената, които се използват по света, идват от Европа. И така, темата е много важна и искаме да запазим за тези малки и средни предприятия възможността да използват и конвенционални семена, и органични семена. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин директора. Веднага ще обсъдим тази тема на стенто на координаторите. като ще обсъдим казаното от комисията. Много набързо, колеги, защото иначе ще загубим преводачите. Шеста точка от дневния ред. Предложение за резолюция представена съгласно член 120 от правилника за дейността относно борбата срещу разхищаването. Е, съвсем накратко ще кажа какво трябва да гласуваме. На срещата на стането на 26 ноември 2011 година бе решено да се подготви едно становище по това предложение за борбата срещу разхищаването на хранителни продукти. Едно предложение, което е под формата на писмо, което е предвидено в 120 член от регламента и то трябва да бъде изпратено от президента на Европейския парламент на Европейската комисия това становище трябва да бъде прието по темата и да бъде включено в писмо от председателя на нашата комисия на председателя на Европейския парламент, което включва и нашето гласуване. Като искаме Мартин Шулц да изпрати това писмо на Европейската комисия на господин Барозе. За да се улесни процедурата, Секретарията на Агри вече подготвя едно писмо и предложение. Това писмо, което се основава на едно резолюция, която включва всички предложения, които чухме на предложение... от нашите докладчици в сянка. Ако сте съгласни, ако сте видели това становище и това писмо, трябва да гласуваме а, и да изпратим писмото на председателя Шулц, който от своя страна ще го изпрати на председателя на комисията. И така. Съгласни ли сте? Трябва да се гласува. Моля да вдигнете ръка, ако сте съгласни. Кой е за? Против. Само либералите. А, и Агню. Добре. Благодаря на всички. Закривам стането на комисията. Много моля на координаторите да останат. Не, извинявайте, точката на Агню остана. Един момент. Господин Агню поиска да каже нещо в точка разни. Имате думата, господин Агню. Chairman, thank you. Just a little bit under any other business. Съвсем накратко по точка разни. Е, колегите тук е, са получили е, една карта от мен и съобщение до комисията, в което настоявам комисията да демонстрира как точно един селски стопанин може да спази сложните правила. за областите, които са със специално значение от екологичен план и също така да проучи а, колко а, вредно може да е това. Ако дори някой работещ в комисията не може да планира подобно нещо, как може да го планира един британски селски стопанен? Благодаря. Закривам две минути, след това координаторите.